И така, заседанието се възобновява най-напред. Имам съобщения. Комисията Юри и комисията Тран не са поискали гласуване във връзка с нашия правилник за дейността и съответно разясненията, за които говорихме по-рано, се смятат за прияти. Сега предстои да разискваме положението с сигурността в Буркина Фасо. Тук има декларация на Върховния представител по въпросите на сигурността и външните отношения. Най-напред госпожа Топорайнен от името на съвета. Благодаря, господин председател. През изминалите месеци сме свидетели на трайно и драстично влушаване на положението със сигурността в Буркина Фасо. Искам най-напред да изразя нашата солидарност с народа на Буркина Фасо. Повече от 200 души през 2019 година са изгубили живота си до сега. Шест от жертвите са загинали през последния месец. Тази несигурност създава още по-голямо напрежение за претоварените социални служби. Разселените лица са над 300 000 души. Това е сериозна но предизвикателство за разпространението на храни, на здравни услуги, на социални услуги, както и за социалното единство. Джихадистските групи сега атакуват и а, е, държавните сили, и гражданите с цел, цел да задълбочат е, местните разделения и да внушат чувство за отмъщение, стремеж към отмъщение в местните общности. А това е история, която ина... страна, която иначе има дълга история на мирно съжителство между различните вери и общности. Днес Европейският съюз е по-близо от всякога до народа на Буркина Фасо. В момента страната е сърцевината на това, което правим в Сахел. През последните 7 години сме мобилизирали над 1 милиард евро за програми за развитие в Буркина Фасо. Върховният представител Могерини беше в Лагадуго през лятото във връзка с петата ежегодна среща на министри с страните от Г5 Сахел. Тя е, обеща допълнителни средства е, за съвместната военна сила Г5 Сахел, е, която има много важно значение за поддържане на стабилността в региона. Нашите военни и граждански мисии в Сахел работят заедно с френските компетентни органи и техните операции. Основно предизвикателство е координацията между това, което правим за сигурността и това, което правим за развитието. Това е и една от основните теми, засегнати от върховния представител по време на нейното изказване. Пете страни от Г5 Сахел а, са решили да синхронизират усилията си в областта на сигурността и развитието и да определят приоритетните области и региони за своята дейност. Правителството на Буркина също е разработило план а, за неотложни ситуации за източните райони на Сахел, което е положителна стъпка. По време на посещението си госпожа Могерини призова за неотложен напредък в реформата на сигурността. Борбата с тероризма може да даде плодове само ако силите на сигурността зачитат върховенството на закона и правата на човека. Това е единственият начин за изграждане на доверие между държавните органи и всички слоеве на обществото. Националният диалог е много важна предпоставка за национално единство. Всички етнически групи в Буркина Фасо трябва да се чувстват част от едно и също национално семейство. Тероризмът задълбочава между етническите разделения и омраза, а нашата подкрепа трябва да тласка към обратното. Всички граждани на държавата да се чувстват част от нея. Сигурността е с фундаментално значение, но не е единственото необходимо за преодоляване на предизвикателствата пред страната. Все по-важно ще бъде да се обвързват проблемите на сигурността, развитието и социалното единство. По време на посещението си върховният представител посети и едно училище, финансирано от Европейския съюз, защото образованието е предпоставка за бъдеща силна нация. Европейският съюз трябва да положи повече усилие дори за целия регион. Затова използвахме възможността, която ни предложи миналата събота, извънредната среща на върха за тероризма в Лагадуго, за да видим как можем да координираме дейността си и как да допринесем повече за борбата с това зло. Буркина Фасо напоследък се сблъсква с безпредседентно насилие. Ние, европейците, трябва да направим необходимото, за да спрем тази ескалация, да помогнем на един регион възлов за нашата собствена сигурност и да помогнем на хората в Сахел да поемат съдбата в ръцете си. Трябва да продължим да бъдем силен, категоричен, солиден партньор на Буркина Фасо и нейният народ. Благодаря, госпожо Топорайнен. Сега господин Хелвини за две минути. Благодаря, господин председател. Ислямска държава е, организ... е терористична организация, която е отговорна за хиляди а, убити. Положението със сигурността в а, Сахел е нестабилно поради намеса на Ислямска държава и клонове на Ал-Кайдо над милион а, души имат нужда от хуманитарна помощ а, в а момента, а през последните а, дни, през последните месеци 500 са убитите от а, терористи. Има атаки над училища, над а, посолства и а, Децата и е, студентите не можаха да започнат учебната година поради причини за, на несигурност и нестабилност. Също така бяхме свидетели на убийството на един испански гражданин – Так, Европа трябва непременно да помогне на страната, за да се запазат добрите отношения между етническите общности. Но трябва да имаме предвид, че църквите могат да играят много важна роля в мирното съществуване между различните общности. Понякога забравяме че е, различните е, религиозни общности са част от е, обществото и те могат да изиграят роля в е, е усилията за е, осигуряване стабилност на, в страната. Колегин Арена Благодаря. Госпожа Мария Рене. Екстремистските групи се размножават в Буркина Фасо, все по-многобройни са атаките, стават те и са проводени от повече насилие. Тази част на Сахел е все по-уязвима и Г5 полага всички усилия за борба с тези групи, но както бе казано, тук уязвимостта идва и от бедността. Не е необходимо само военно съдействие, а стратегия за развитие. Затова и Буркино е, на Фасо е, взе е, мерки за защита на промишлените производства, като например на олио и на захар. Европейският съюз обаче предлага споразумения, е, като тези за свободна търговия с западната част на Африка, нещо, което унищожава работните места и местните производства. А след това а, е, пращаме а, е, военни части за борба с Боко Харам. Няма ли да е по-конструктивно да има партньорства, които опазват, а не съсипват местната економика? Земеделците са 82% от активното население в момента в Буркина Фасо и с поразумението за свободна търговия. Ние унищожаваме замеделието в Буркина Фасо, следователно и 82% от активното население. Трябва да има економическо партньорство, което да подпомага по същество економическото развитие. Не трябва да се вторачваме само във военните действия и защитата на сигурността чрез военни средства. Благодаря. Госпожо Арена, господин Берг, за една минута. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Буркина Фасо е отличен пример как политиката може да да не успее борбата с ислямския екстремизъм. И в крайна сметка положението в тази страна може да доведе до масова миграция, защото хората имат нужда от сигурност, могат да пожелаят да идват в Европа да дойдат. А това а, а, беше една мирна държава. Сега Боко Харам, екстремистите са а, а, взели а, силна позиция и това е нещо, по което наистина много сериозно трябва да помислим, защото гражданско мирните граждани са подложени на терор. И всеки, който сега носи кръстче, може да бъде атакуван. Християните са под прицела. Какво може да се случи? Още една страна, в която а, да бъдат прочистени християните. Това е наистина а, много сериозно положение. Благодаря, а, господин Канко. Госпожа Канко. Госпожо министър, скъпи колеги, аз съм, съм облечена с рокля, която е изработена от младо момиче в Буркина Фасо. Когато те са млади, те имат много надежди и мечти. Но, как, но какво, какво, ще, какво ще бъде нейното бъдеще? Или в страната, в която е родена и в която ще се ще продължи. Аз самата съм от Буркина Фасо там съм играла в... Там съм се радвала на едно мирно детство. Това обаче е много далече вече предвид атаките на Алкайда, Боко Харам и ислямски, ислямска държава, които същевременно не е, не е ли време да, да вземеме конкретни мерки, защото несигурността и нестабилността са ежедневието на хората? все по-малко и по-малко те могат да отидат на училище и по този начин остават неграмотни, без бъдеще, жертви на експлоатация и не могат да живеят в достоинство. Над 300 хиляди са разселените през последно време и е, много от тях стават жертва и на различни действия, извършени от военните. По-малко е, дискусии, по-малко заседания, а и повече действия, за да може момичетата на страната да имат бъдеще. Господин Зу... Благодаря, господин председател. Съобщенията от Буркино Фасо са повод за голяма загриженост. В тази страна и в нейните съседи хуманитарната ситуация, положението със сигурността значително се влушават. Над милион и половина е, души е, са в уязвимо положение и се нуждаят от неотложна помощ. Е, училищата са затворени заради състоянието на сигурността. Над 300 000 души са вътрешно разселени. Е, правителството се опитва да ограничи исламистските терористични групи в северната част на страната до границата с Мали, съответно и с Нигер, за да спре разпространението на тяхната дейност навътре в страната, но до сега усилията не дават резултат въоръжените действия проникват навътре в страната, това води до хаос, до насилие съседните страни трябва да се мобилизират, но и международната общност е длъжна да прояви солидарност. Необходимо е Европейският съюз да продължава да оказва помощ с цел постигане на мир и сигурност тази част на Сахара. Благодаря, господин председател. Повече от 300 хиляди разселени, 2000 училища затворени, е, преподаватели, които стават жертва на атаки, просто защото са християни и преподават на френски. Това е положението в Буркина Фасо и е, глада ще бъде следващият етап. Нека не. Франция а, участва в борбата срещу тероризма между от 2013 година, но на срещата на високо равнище в Огодуго миналата събота беше споменато, че бе обещана огром, огромна помощ. Крайно време е тя да бъде предоставена. Същевременно приветствам това, че страната се електрифицира, че има подкрепа на някои развиващите се сектори. Но много са проблемите на Буркина Фасо. Те имат нужда от помощ. Начина по който ще откликнем ще бъде много важен за по-нататъчното бъдеще на Европа и сигурността на Европа. Сега, е, спонтанните. Благодаря, госпожо министър. Буркина Фасо е страна, в която наблюдаваме все повече атаки през миналите години, които са водени от джихадисти, насочени главно към християни, но не само към тази част от населението. Повече от по Голяма част от населението всъщност е, са под линията на бедността и разполагат с по-малко от долар на ден. И в крайна сметка, крайно време е да можем да стигнем до унези които са основните виновници за това. Ние изградихме места, където можем да настаним най-бедните, може би 60 подобни. И какво друго можем да направим? Да увеличим хуманитарната помощ на места и да усилим а, помощта в тази насока от страна на Европейския съюз, да помагаме по места. Благодаря за днешния дебат. Изключително важен е той за нас от гледна точка на съществуващите заплахи и условията за живот на хората там. Благодаря. Благодаря. С това приключваме е, процедурата на спонтанните изказвания, а от името на заместник-председателя на комисията и върховен представител е, за външните отношения и сигурността, госпожа министърът Туперайн. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, искам да подчертая, че тази дискусия е много относима, много полезна по отношение и за бъдещите действия. Много благодаря на изказалите се. Европейският съюз има много сериозен профил в този час от света и по този начин ние посочваме а, нашата глобална стратегия. Следващата седмица върховният представител Мохак Могерини ще може на придружаващите с събитие на срещата на Генералната асамблея в ООН да разгледа въпроси, свързани с Сахел, така че наистина приветствам партньорството Г7 относно сигурност, стабилност в Сахел. Това е една много важна инициатива, насочена към интегрирания подход и дългосрочната перспектива за развитие на този район. И както вече казах, предвид скорошните контакти, които установихме и днешния дебат, искам да ви уверя, че няма и не можем да оставим Буркина Фасо сама да се изправи пред своите предизвикателства. Благодаря. Благодаря, госпожо министър Тупорайнен. С това приключваме дебата по тази точка. Следващата точка от дневния ред – отново с изявление заместник председател на комисията Върховен представител по въпроса на външните работи, политика и сигурност, развитието, политическа ситу... ситуация и изпълнение на мирния процес в Колумбия. От името на заместник председател на комисията Върховен представител, министър Тупорайна има думата. На немски благодаря, господин председател. И сега на английски преди три седмици Колумбия показа пред света, че дори най-дългия и насилствен конфликт може да приключи. Никой не си представяше, че изграждането на мира ще бъде леко, но след три години Голямото мнозинство от колумбийците никога не биха се върнали към най-мрачните години от историята на страната си. Върховният представител Могерин ни бе в Колумбия миналата седмица и видя страна, която гледа напред, а не назад. Президентът Дуке потвърди готовността си за изпълнение на мирната договореност. Партията на власт и голямата част от бившите бойци от ФАРК се считат за обвързани от споразумението. Вярно е, че е, обаче някои дисиденти от ФАРК са решили отново да вземат оръжие. Ние силно осъждаме техните изявления, защото повече насилие не е отговор на предизвикателствата пред страната. Не бива да забравяме обаче, че става дума само за една малка група от дисиденти. Това не означава, че не съзираме трудностите, пред които е изправен мирният процес. Е, убийството на местни лидери, на активисти за правата на човека и на бивши членове на ФАРК, това безпокои и не може да се приеме. Също така е, виждаме убийства на кандидати с наближаването на изборите. Върховният представител приветства мерките от страна на правителството за защита на застрашените, за изправене на виновните пред съд и за унищожаване на престъпните мрежи. По-важно обаче беше, че тя предложи и практическа помощ от страна на Европейския съюз. Ние подкрепяме усилията на правителството и ги допълваме за изграждане на гражданското общество, за изграждане на специални разследващи органи на прокуратурата като цяло, това бе основното послание, което върховният представител отправи до, правителство, до правителството и народа на Колумбия. Ние искаме Колумбия да спечели мирния процес. По време на посещението си в Богота, върховният представител обяви цял списък от мерки за подпомагане и ускоряване на мирния процес. Говори с представителите на Комисията за истината, звеното за липсващи, отсъст... изчезнали лица и корпуса на мира. Над 5 милиона евро са отпуснати допълнително за Комисията на истината. Подкрепяме и корпуса на мира, и третата институция. До сега Европейският съюз през последните години е налял 645 милиона евро в Колумбия за е, подкрепа на мирния процес. Европейският съюз е и най-големият чуждестранен инвеститор, като акцентира върху устойчивото развитие на онези райони, които са най-тежко засегнати от конфликт. Освен това, върховният представител обяви нов е, план за подпомагане на Колумбия за става дума за още 30 милиона евро към вече инвестирани 120 милиона за посрещане на бежанци от съседните страни, включително Венецуела. Стотици хиляди са те. Щедростта и гостоприемството на Колумбия са пример и за региона, и за света – когато колумбийците посрещат своите съседи, но това не е достатъчно. Не е достатъчно само да ги хвалим. Трябва повече помощ и Европейският съюз трябва да изиграе своята роля, като оглави усилията на международната общност. Колумбийският народ знае, че може да разчита на по-нататъчната подкрепа и помощ на Европейския съюз в ежедневната работа за спечелване на битката за мира. След като започна мирния процес, Европейският съюз е инвестирал 1,5 милиард евро за неговото подпомагане. Ние се стремим да подпомагаме помирението, медиацията, които са от основно значение за един траен мир. Европейският съюз вярва в Колумбия и ще продължим да работим за подпомагане на онези, които строят мира там. Благодаря. Благодаря, госпожо Топорайнен. И сега госпожа Делка Силовера. Благодаря, господин председател прилагането на мирното споразумение в Колумбия трябва да бъде дългосрочен процес. Затова е, разбира се, един много труден път, усеян с трудности, но трябва да имам хоризонт. Много е важна помеща на Европейският съюз и по-специално за инкорпорирането и развитието на селските райони както да се подпомогне и включването в обществото на онези, които решиха да сложат оръжието и да станат мирни граждани. Необходими също така е да се осигури сигурността на политически обществен живот, както и да бъдат съдени и разследвани извършителите на престъпления. Колумбия трябва да, бъ, да се радва на помощта на Европейския съюз, тъй като е наш партньор. И е, трябва да работиме заедно за защита и опазване на околната среда. Необ, необходимо е да се подпомогне Колумбия, за да продължи по пътя на изпълнението на мирното споразумение, и трябва да се да от, отчитаме усилията, които прави президента Дук и неговите, неговото правителство. И съж, съжаляваме обаче, че тук не е върховният представител, защото знаете, че Вчера е, имаше още една изява на президента е, Мадуро срещу, е, срещу демокрацията. Мисля, че сега е момента да се вземат всички мерки срещу този е, на е, режим. Е, ние ще подкрепиме всякаква дейност на госпожа Могерини в този смисъл. Благодаря, госпожо Декастила Веро от името на социалистите и демократите господин Лопес. Благодаря, господин председател. Мисля, че точно днес в Европейският парламент трябва да преповториме нашата помощ и нашата подкрепа за мирния процес. Справиме го сега предвид случващото се в региона. Трудно, трудностите пред осъществяването на, на мирния процес и това, че някои са се върнали към е, въоръжения конфликт. Е, споразумението за мир генерира един много труден процес в страната и страната наистина има нужда от помощ, има нужда от финансова помощ, включително за да могат да бъдат върнати земите на техните притежатели. Е, необходимо е също така да подкрепиме и правителството на, на Колумбия по този широк и осеян с трудности път. Но връщане назад няма. Благодаря, господин Лопес. От името, от, от името на Реню, госпожа Билбао Баранка. Благодаря, господин председател. Факта, че някои е, дезертьори от ФАРК се са върнали към въоръжената борба е нещо тревожещо, но това няма да спре мирния процес в Колумбия. Днешна, днешна Колумбия работи и прави всичко възможно за рен за включване отново на част от бойците в гражданското общество. За, за, за, за сега обаче пред, предприятите усилия в този смисъл не са достатъчни. През последно време има много жертви чрез, сред общественици и сред а, а, хора, които са правозащитници в страната. А, трябва да се дигностицира проблема. Има социални проблеми. Тръп, тръп, трябва да се трябва да се започне с унищожаване корените на конфликта, които са несправедливостта и бедността. Освен, освен това, 2, 2 милиона и 500 хиляди бяха жертвите на въоръжения конфликт, хора, които все още не са били компенсирани за това. Мисля, че из... разрешението на проблема е много сложно. И да не се забравя, че положението в страната е все по-сложно, тъй като има над 1 милион венецуелски бежанци в страната. За това трябва да осигуриме политически, финансов и хуманитарен и хуманитарна подкрепа на Колумбия. Да има частни и държавни партии партньорства, да дип, дип, дип, дипломацията и сътрудничество, програмите за сътрудничество трябва да, да превърнат е, думите ни на подкрепа в реална подкрепа и финансова подкрепа за колумбийският народ. Благодаря. Благодаря, госпожа Билбао. И от името на Зелените, госпожа Рибай Хинер. Благодаря. Положението с човешките права в Колумбия се влуши през последно време. Неодавна не, не, не бяха убити над 100 противозащитници и общественици. Колумбия е втората най- опасна страна за хората, които работят в областта на опазването на околната среда. Също така е имало много разселени в страната. Също Може ли комисията да ни каже, че ще, ще, ще, ще продължи да, да, да работи в страната и ще развива дя, е, диалога между Европейският съюз и е, страната. Ще помогне ли Европейският съюз на механизма за е, преход на на, на, на, за, за, за, за преход на за преходно правосъдие и ще помогне ли на цялата система за установяване на истина ще, ще, ще помогнем ли на всички онези, които се борят за човешките права, да могат да, да осъществят своите цели. Благодаря, госпожа Ривера Хинер. Господин Терч има думата за една минута. Благодаря. Всички сме единодушни. Колум, Колумбия трябва да бъде подпомогната в този момент и то спешно. Не само защото част от а, фарките а, се отново поеха въоръжената борба и подпомагани от Венецуела ще продължат с открит тероризъм но защото има и други терористични организации в които са е, които са базирани в е, Венецуела, действат в страната, е, като експлуатират златните мини и, и към, към, към това трябва да добавиме и огромните потоци иммигранти от Венецуела. Всичко от това грижи, да събужда много голяма загрижено от нас. Над милион и 200 хиляди са беж, беженците в Колумбия, в Колумбия и над 4 милиона са венецуелците, които са беженци от страната в, и в другите а, страни страни на Латинска Америка. Сега е момента да се бориме срещу този терористичен тоталитарен режим. Сега е момента да, по- да потърсиме сметка на тези, които създават нестабилност в Колумбия. Миналата седмица госпожа Могерини направи изказване, с което подкрепи един комунистически и терористичен режим и това беше срам. Господин Пинера. Благодаря, господин председател. Госпожа Магарини се върна от Колумбия. Но а, дали правителството на Дуке изпълнява своите ангаж... ангажименти, поети по силата на мирната а, договореност и не? Като не продължа, продължават а, нападенията над селяните от наркотрафиканти и въоръжени групи. Не, не се изпълняват също така ангажиментите спрямо бившите гериероси. Повече от 500 обществености и синдикалисти са били убити през последните месеца. Също така са убити и много кандидати за, на е, изборите. Важно, важното е да се изпълнява ефективно всичко записано в споразумението за мир. Е, затова Европейският съюз трябва да преразгледа своето сътрудничество с страната и да оцени кои от поетите от правителството ангажименти са били изпълнени. Господин Ролан, за една минута. You, Благодаря, господин председател. Личен интерес проявявам по отношение на Колумбия. Третият ми син има кръстник, е, който е от Колумбия. И освен това е, има колумбийци, които побеждават в тениса. Сантос подписа споразумението за мир и след десетилетие насилие някой поведе фарк към подобен мирен процес. Сега виждаме заплашено това споразумение с призови отново за въоръжена борба. Мадуро в Венецуела, финансиращ наркотрафикантите, е заплаха, защото Колумбия отново може да се хлъзне в е, мракобеснически е, развитие от миналото. В крайна сметка много важно е това да не се случи. Сигурен съм, че Европейски съюз няма право, нито морална власт, нито задължение по договор да се намесва в делата на Колумбия. Това е суверенна независима държава и е, тези мисии не са нито желани, нито нужни на Европа. You, Благодаря, господин Роланд. Една минута и 30 секунди за господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Госпожа Могерини е посетила Богота миналата седмица и, и това пътуване е било много важно и за да покаже на колумбийския народ, че Европейският съюз е зад него в този труден момент. Но, нека не забравяме, че над 4, 4 милиона души бягат от режима на Мадуро в момента. Голяма част от тях в момента са в Колумбия. Ще има все, ще има все повече натиск, тъй като има все повече и повече иммигранти и в останалите страни. Аз приветствам помощта, която оказва Европейският съюз на Колумбия, но това са само 30 милиона. Необходимо е повече Европ... международна хуманитарска а, помощ за Колумбия. От друга страна, много е тревожен факта, че една малка група фарки заявиха своето намерение да, да поемат отново към въоръжена борба. В момент, в който процес, мирния процес се развива и става дума за десетина души, разбира се, но Вчера в един испански вестник бившия лидер на фарките, самият Тимоченко, осъди е, този е, тази групировка. Така че ние трябва да продължиме да подпомагаме на, на Колумбия, за, за да може наистина стабилността в страната да бъде е, силна. Господа Арена има думата за една минута. Благодаря. Европейският съюз и Колумбия са започнали политически диалог в полза на мирното споразумение и правата на човека. Въпреки някои е, аспекти на напредъка, все още положението е тревожно. 462 души от местните общности са били убити, няколко стотин активисти за правата на човека също през последните месеца. Има редица хора, които са несправедливо преследвани от съдебната система. Значи въпросът е, има фонд, създаден от Европейския съюз. От неговите цели – има ли такава, която да е посветена на защитата на правозащитниците? Второ, по отношение на търговското споразумение. То трябва да бъде обословено от спазването на правата на човека. Докъде сме стигнали с оценката на това спазване? Благодаря. The 2016 deal brought... Благодаря. Е, споразумението 2016 донесе е, доста фрагментирана ситуация в Колумбия, която мир всъщност е доста заплашен. Е, повечето от е, лидерите на ФАРК е, се, са обвинени и те отново се обръщат към военните действия. Така че кризата в Венецуела от друга страна също дава голямо значение за всичко това. 1,4 милиона са беженците само в Колумбия. И сега е нужно да подкрепим мирното решение посещение в Колумбия. Сега повече от всякога е необходимо да продължи изпълнението на мирното споразумение. Ние много активно трябва да работим, за да намерим изход от кризата в Венецуела, който има значение за целия регион. Благодаря. Господин Креспо. Графия. Благодаря, господин председател. Преди три години приветствахме споразумението за мир. А сега се казваме, че продължават насилието. Междувременно много, бях, много бяха убитите политици, синдикалисти. Също така Отчитаме, че някои от бивши членове на фарковете се връщат към въоръжената борба. Но също така, отчитаме ли, че правителството не прави достатъчно усилия за за а, спазване на споразумението за мир. Продължава да, да не се прилага аграрната реформа, продължават да не се изпълняват разпоредбите на споразумението, а Европейският съюз продължава да плаща. Къде, къде отиват тези пари към е, военните групировки? Ли? Ние, нашите усилия трябва да бъдат за да стабилизиране на страната, и да знаеме, че тези пари не отиват в Националната армия за освобождение или други. Без гаранции никога няма да има мир. Господин Бул, благодаря, господин председател. Колумбия е в непрестанен конфликт от 19 век. Много са заинтересованите, много са страните. Затова мирният договор между ФАРК и колумбийската държава от 2016 година може само да се приветства. Така ФАРК се превърна в легитимна партия. Обаче това е, остави вакуум във властта. Изникнаха други групи, които поискаха да се вместят е, в този вакуум, особено що се отнася до търговията с кокаин. Според е, службата на ОНЕ за наркотиците, тази година увеличението на производството на наркотици възлиза на 2,7 милиарда евро. Това означава безкрайно финансиране за конфликтите в региона. Значи този нов мирен договор не е донесъл мир, а е довел до заместването на една група с друго. Като лекар зная, че кокаинът се отразява драстично върху живота на хората не само в Колумбия, но и в Европа. Затова се нуждаем от трайна политика и нова политика в областта на наркотиците, за да се справим с това драстично увеличение. Благодаря. Минута и половина. Господин Лопес Хил. Европейския съюз трябва да вземе мерки предвид заплахата, която представляват част от фарките, които се връщат към въоръжената борба. Само мирният процес е начин за решаване на конфликта. Е, дикта, диктаторския венецуелски режим е този, който подкрепя терористите и фарките. Диктатурата е виновна за бягството на 4 милиона венецуелци, които бяха принудени да напуснат своята страна. Тази в, в, в тази страна има огромни проблеми хи, с хигиена, с а, изхранване и така нататък. Госпожа Могерини обеща миналата седмица на Колумбия помощ от страна на Европейския съюз, ако има напредък в областта на реинтегрирането на бившите герирус. Но Необходимо е да се вземат мерки срещу онези, които нарешават човешките права в Венецуела и които са пряка причина за случващото се в Колумбия. Госпожа Моргерини е, не трябва да обещава помощ без условия. Колумбия има нужда от е, нашата помощ, но тази помощ трябва да бъде е, канализирана в правилната посока. Извинявам се, че използвах и чука. госпожа Чиничи. Грация, грация президенте, сеньора министр. Благодаря, благодаря господин председател. Госпожо министър, Парламентът категорично подкрепя мирния процес след десетилетия военни действия в страната. Във всеки случай, изключително важно е да подчертаем, че отново имаме тревоги, защото напоследък отново има насилие. Насилие срещу жени в това число. Миналата година, 2018, около 300 и 50 хиляди невръстни деца и бебета станаха жертва на недохранване и болести. И сега ние в Европейския съюз трябва да използваме всички средства, всичко, което е възможно да помогне да отстоява мира в Колумбия, социалната справедливост с цел предоставане на по-добро бъдеще на децата на тази страна. Благодаря. Благодаря. Господин Благодаря, господин председател. Всички сме единодушни. Нашата, нашият приоритет трябва да бъде стабилността и благосъстоянието на колумбийския народ, братски народ. Но нека не забравяме, че има нещо важно в живота на народите. Това е паметта. Е, целта не е да се преразпише историята или, или да се прости на а, бунтовниците. За, за, за, за съжаление, мирното споразумение не, не, не сложи край на десетилетия а, на проливане на кръв и на жертва. Затова аз лично се обръщам към госпожа Могерини и, и казвам, това не е конфликт между различни банди. А най-важното, което трябва да се постигне сега е убийците да се извинат и да се предадат на жертвите. Това е което искам да ви кажа, госпожо Могерини. Госпожа Ферейра. Благодаря, господин председател. Положението в момента, а това е положение на неизпълнение на мирното споразумение, убийства на социални активисти, включително демобилизирани членов, бивши членове на ФАРК, разбира се, има драстични последици. Казвам, че мирното споразумение не се изпълнява пълноценно, включително и от правителството. Това дава възможност за безнаказаност на крайно десните групи. Много сериозно значение тук има продължителността на всички процеси основни права на колумбийския народ му биват отнети. Споразумението трябва да се изпълнява пълноценно, т.е. насилието да бъде спряно. Крайно време е да се осъществят легитимните стремежи на колумбийския народ към мир и правосъдие, към социална справедливост. Благодаря, господин Вандален. Благодаря, господин председател. Политическите взаимоотношения са такива, че факт е във Венецуела има диктаторски режим, което няма как да не окаже въздействие в Колумбия. Колумбия има мирно споразумение с бунтовниците от ФАРК, но някои от лидерите а, а, са подпомогнати от Венецуела и те се опитват да върнат колелото на историята назад. Това е, е наистина много сериозно положение, е, имайки предвид и връзката с е, наркотиците на ФАРК. Необходимо е да подкрепим този, който може да осъществи мирния процес. Колумбийските земеделски стопани все още очакват парите, които им бяха обещани, за да може да получат компенсация компенсация за загубените реколти. Какво може да се направи, за да се подпомогнат по-добре от стратегическо значение, господин председателю, е да можем да поддържаме изключително деликатния баланс в Латинска Америка? Мирното споразумение в Колумбия е изключително важно, за да можем да имаме успех в борбата с наркотиците. Да не забравим милионите пристрастени към наркотици. Да не забравим и е, до какво насилие води всичко това. Така че нека да подкрепим мирния процес. Благодаря. Госпожа Сантош, една минута. Обригада, си президент. Благодаря, господин председател. Споразумението от 2016 година не е изчезнало, но от тогава е, има е, много е, сериозни проблеми. Вярно е, че мирният процес започна през 2016 година и то със сериозния принос на Европейския съюз. Не бива да допускаме Колумбия да се връща назад. Затова неодавнашните съобщения че немал, не голяма част от а, е, бивши а, е, членове на ФАРК са решили отново да вземат оръжие в ръка, а, е, е повод за голяма тревога. Ние трябва да поемем колективен ангажимент. Всички трябва да поемат своята отговорност за интегриране на бившите бойци в обществото. Е, да удовлетворим исканията на колумбийския народ е, за мир и за справедливост, за правосъдие, за опазване на правата на човека. Това означава, че Европейският съюз и в бъдеще трябва да помага за изпълнението на мирното споразумение. Е, да работи за тази цел с правителството на власт в момента. Това е единственият начин да бъде запазен мирът. Благодаря. Е, за една минута господин Санче Самор. Благодаря, господин председател. Отбелязваме с, отбелязахме с задоволство с мирните споразумения в е, Колумбия това доведе до края на една от, един от най-кървавите вътрешни конфликти. Но тогава афарките решиха да сложат оръжието. Тогава правителството също така обеща да е, изпълни своята част от споразумението. Но Важно е обаче в, в страната да има политическа воля да, да бъдат доведени нещата до край. Защото това е, знаеме, че е, това е много важно за стабилността на целият регион в, в, в, в, в, в, в, в Колумбия се случват неща, които, които не, будат недоумение. Мисля, че първото нещо, което трябва да направим е да бъде сменен нашият представител в страната, който наблюдава мирния процес. Госпожа Кортон. Споразумението за мир създаде истинска надежда за колумбийците. Голямо постижение, но все още има насилие. Активистите, защитници на човешки права непрекъснато е, съобщават за тревожните новини е, за е, убийства на граждани без никакво наказание. И в крайна сметка много важно да подчертаем, че е, трябва да изиграем ролята си в тази трудна ситуация. Трябва, имаме и представ... Трябва да имаме представител е, в тази насока, що се отнася до човешки права и мирното споразумение. Има конкретни е, клаузи, които могат да се включат и те са включени в нашите споразумения търговски с Колумбия. Нека да ги използваме. И в крайна сметка изключително важно е да има пълно помирение с участието на специалния съд за мира. В противен случай няма да има мир в Колумбия. А ние трябва да се ангажираме с всички инструменти и мерки, които, с които разполагаме. Това мирно споразумение е твърде е, важно. Благодаря ви. Благодаря. И сега спонтанните изказвания по една минута. Господин Гарсия Бланко, най-напред. Благодаря. Мирното споразумение е това мирно споразумение, споразумение между две страни, а не предаване на едните на другите, както казаха някои. Необходимо е да бъде изпълнено това, което е залегнало в е, това споразумение. Не е много лесно това в една страна, която изживяла една дълга история на насилие и кръвопролитие. В крайна, в крайна, крайна сметка някой каза тук, че споразумението за мир е мирното споразумение е само едно начало, а не е край на един процес. Госпожа Могерини също така е, е отчела, че има и много сложно положение в страната, свързано с е, хуманитарното положение, с е, бежанците от Венецуела. Защото нека, не, нека забравяме, че има и от другата страна на границата още хора, които чакат и че тези потоци няма да спрат скоро. Така че Помощта трябва да бъде съобразена с изпълнението на всички етапи на е, мирният е, процес, като същевременно е, Европейският съюз направи всичко възможно за тя да бъде все по-обхватна. Следващият оратор